ще изготви доклад за Беларус за съвета по правата на човека на ООН. Благодаря. Благодаря за ясното ви изказване, госпожа Малмстрем. С това приключваме дебата по тази точка, колеги. Ще гласуваме след като приключим дебата по следващите две точки. Преминаваме към темата Судан, положението в провинциите Южен Кордофан и Сини Нил. Давам думата на господин Танок, за да открие дебата. Въпреки независимостта на Южен Судан, диспустите за Сининил, Кордофан и Абией, водят до сериозни проблеми между северната и южната част на Судан, тъй като там има ресурси и включително и водни ресурси. Това са ресурси с население, с принадлежност или към Джуба, или към Картум, смесено население и гражданите там трябва да решат своето бъдеще. Обаче в Кордофан местните власти преустановиха провеждането на референдума, след което имаше военни конфликти и 6000 души са беженци. Целта на тези конфликти беше етническата група Нуба. Международният наказателен съд е осъдил президента Башир и неговия режим. Крайно време е едностранно да се обяви поне двуседмично разстановяване на огъня. Европейския съюз играе водеща роля. По отношение на кризата, върховният представител осъди лавинообразното увеличение на насилието Судан. Под риск са представени всички постижения на международната общност в Южен и Северен Судан. Благодаря, господин Тано. Господин Тавареш има думата. Благодаря. Южен Судан наскоро обяви независимост. И за двете страни процесът е, беше много болезнен. Има проблеми с границите, има конфликти. Ситуацията беше описана много добре от господин а, е, Танък. Очевидно, ние сме свидетели на непрекъснати нарушения на правата на човека, което не е очудващо за режима на Башир. Това е един от най-бедните райони в света. Що се отнася до смъртността, снабдяването с храни, Ситуацията е много тежка и нещата се влушава от поведението към съседите на север. Страната е независима. Не можем да не попитаме дали гражданите знаят, че са независими. Цената на земята е почти символична. 3 цента на квадратен метър, въпреки на хектар. Страната е богата на природни богатства, но могат ли гражданите да се възползват от тях, като си има предвид турмоза? Хората не могат да използват богатствата си и не могат да се радват на независимостта си. В Европейския съюз ние реагираме на нарушенията на правата на човека и за съжаление не можем да предприемем нищо, за да предотвратим нарушаването на правата. Може би трябва да имаме някаква система, която да ни даде възможност да предотвратим случаи на грубо погазване на правата на човека. Това е особено важно за страна получила наскоро независимостта си, както е Южен Судан. Ситуацията въжи не само за Южен Судан, но и за целия регион. По... Срамно е, че европейските и американски фирми не могат да помогнат за създаването на стабилност. Междувременно единственото, което можем да направим е да полагаме максимални усилия и е, да, да предприемаме повече превентивни действия. Заповядайте, следващият оратор. Благодаря, господин председател. Референдумът за самоопределение през юни и независимостта на Южен Судан можеше да се смята, че ще доведе до успокояване на ситуацията, само че това съвсем не беше така. И не може да бъде, докато въпроса за границите не бъде уреден. Това не е лесно, като си има предвид економическото и стратегическо значение на богатия на петрол регион на независимостта дори влуши ситуацията и гражданското население, което още един път плаща цената, жертва на нападение от въздуха и неправителствените организации нямат възможност да се намесят. Както обяви Amnesty International, основен доставчик на оръжие са Русия, Китай и Беларус – действията в тази област могат, е, може да улесни дипломатическите преговори и да улесни задачата на пратениците на ООН. Надяваме се, е, че е, призивите за прекратяване на огъня ще бъдат чути. Госпожа Вероник Дакайзер. Благодаря, господин председател. Тази резолюция действително има политически характер. Това, което се крие зад сегашният конфликт е, че той не е разрешена в рамките на всеобхватното мирно споразумение. В това споразумение от 2005 година се призовава за референдум в Южен Судан. Той беше проведен през януари 2011 година, но преди това трябваше да бъдат разрешени и други проблеми. Не говоря за разпределението на петрола, валутата, за гражданството. Трябва да се начертаят границите, но никой от проблемите не е, е разрешен. Независимостта е факт, но другите проблеми не са разрешени, няма споразумение. Не можем да постигнем напредък без да се направи регион, референдум в региона Бей, без да има допитване до населението, до Южен Кордофан и Сининил и без да се окаже политически натиск, за да се реши проблема и да, разбира се, армията е на място, те не се подават на контрол и а, суданските въоръжени сили също. Няма да се връщам на а, Башир. Ние поискахме Международният наказателен съд да, призов, да го призове. Но това е политически въпрос. Не, става дума за а, въпроси, които не са уредени. Благодаря, госпожа Ожиланд. Господин председател, сраженията между суданските въоръжени сили и силите в провинцията Сини Нил е довела до разселването на 200 000 лица. Проблемът се отежнява от факта, че международните хуманитарни организации не са получили право да извършват дейност на място. Ще ви припомня последната гражданска война в Судан от 1983 година по оценки до 2,5 милиона души са починали през тази война в резултат от глад и суши. Подобни хуманитарни кризи трябва и могат да бъдат предотвратени ето защо се обявявам за незабавно примирие, за започването на политически преговори с цел намиране на политическо решение на конфликта, както и за предоставянето на достъп на хуманитарните организации до Южен Кордофан и Сини Нил. Председателят, благодаря ви, господин Преда. Благодаря, господин председател. Всички знаем, че много малко добри новини идват от Южен Судан. Затова трябва все повече да вземаме отношение по събитията там. Съвсем наскоро Южен Судан обяви своята независимост. Обявяването на независимостта бе придружавано и от актове на насилие в региона. На 8 септември бе сключено споразумение за АБИЕ, Междувременно станахме свидетели на нови актове на насилие в Южен Кордофан и Сини Нил. Явно в региона постоянно, ако се направи една крачка напред, се правят и две назад. Трябва, за съжаление, да признаем, че политиците там не се ползват с доверие. Присъединявам се към призива на колегите за изправенето на президента Албашир пред Международния наказателен съд. За нас е важно споразумението от Адис Абеба. Със съжаление отбелязвам, че Суданският парламент взе решение за военни действия. Това със сигурност няма да доведе до разрешаване на конфликта. Председателят благодаря госпожа Есая от името на НП. Господин председател, уважаема госпожо комисар, хуманитарните организации предоставят данни, според които хиляди са избягали в съседна Етиопия Водят се сражения между армията и Народното движение за освобождение. Около 20 000 души вече са навлезли на територията на Етиопия. Тези хора нямат храна, нямат подслон. Международните организации за правата на човека изискаха от Судан да преустанови бомбардировките в Южен Кордофан. Постоянно бяхме свидетели на такива бомбардировки. През август бе заявено, че тези нападения срещу цивилното население могат да бъдат квалифицирани като нарушения на правата на човека. Изискваме незабавно разследване по случая, в крайен случай и на международно равнище. Госпожа Нагамеш, след като наблюдавах изборите в Хартум през 2010 година от името на Европейския парламент и посетих Жуба преди референдума, стоявам да се каже тук, че няма нищо изненадващо в, в увеличаването на насилието и конфликтите в региона. Онези в международната общност, особено в Съединените щати, Африканския съюз и Европейския съюз, които си затварят очите пред президента заради, е, пред е, престъпленията, за които президента Омар Албашир е привикан в Международния наказателен съд и които не настояват той да бъде предаден на Хага, трябва да приемат някаква част от отговорността за настъпилите след това събития с ужасяващ тежката загуба на човешки живот. По-голямата част от препоръките на резолюцията на Европейския парламент са смислени. Аз обаче имам известни съмнение дали те могат да доведат до някакъв напредък в разрешението на този конфликт. Тук става дума за политически конфликт, както каза колегата ми Вероник Декайзер. Кайзер. Ако продължаваме да вярваме е, на посредничеството на, на личности като господин Табон Беки, няма да се постигне нищо. Благодаря много. Господин Пашка има думата. Мислим си, че никто с тих, които уж дошли. Господин председател, уважаема госпожо комисар, Унези, които от известно време насам наблюдават поведението на суданския президент Ал-Башир, със сигурност нямат никакви иллюзии по отношение на възможностите за установяване на мир в региона. По отношение на статута на Южен Кордофан, Сининил и Абие все още няма никаква яснота. Последните събития в тези три региона са доказателство за това, че играта с огъня и военните действия са сред любимите подходи на президента. Съдбата, животът на населението явно са му напълно безразлични. Преследвания, изтезания, извън съдебни екзекуции, турмоз, всичко това е насочено срещу онези, които не проявяват лоялност към режима, най-вече към онези, които симпатизират на Суданското народно освободително движение. Като се има предвид всичко това, трябва да продължим взаимодействието си с ООН и Съединените щати, да продължим да оказваме дипломатически и економически натиск върху Албашир, така че той да изпълни своите ангажименти, да спазва международните споразумения, и да даде възможност на населението в региона за мирно съжителство. Благодаря, господин Обермайер. Благодаря, господин председател. В началото на септември суданското правителство обяви извън бедствено положение в региона на Сини Нил. Имаше стълкновения между правителствени части и части на губернатора на Сини Нил. Вследствие от това почти цялото население на един от градовете в провинцията се насочи към Етиопия. Във връзка всичко това е много важно Африканският съюз най-накрая да засили сътрудничеството си с Международния наказателен съд. Трябва да се изиска ефективно спазване на правата на човека. Трябва да изискаме най-накрая да се сложи край на безнаказаността в региона. Изправянето на президента Ал-Башир пред Международния наказателен съд е една от първите стъпки в тази посока, една от първите стъпки към постигане на справедливост за жертвите и установяване на върховенство на закона в региона. Ако не установим върховенство на закона там, това ще бъде още една от държавите, които ще зависят от подаянията на Запада. Благодаря, господин Кели. Благодаря, господин председател. Дана Телър от Amnesty International казва правителството в Судан остава безнаказано въпреки убийствата, които се извършват. Международната общност и особено съвета за сигурност на ОНЕ трябва да престанат да си затварят очите и да се съдействат. Това го казваме поне тук днес. На 9 юни, а, юли Южен Судан стана най-новата независима държава, но както често се случва след такива събития, не последва мир. Много често границите а, са предмет на спорове и насилие в Южен Кордофан с 80% от суданските залежи на нефти и това означава, че споровете ще се разречат много трудно. Трябва обаче да се опитаме да постигнем мир и да помогнем на хората да засеят спокойно рек, реколтите си и да живеят в мир. Госпожа Шеншин. Благодаря, господин председател. В контекста на тази резолюция има два важни аспекта. Трябва да се гарантира защитата на гражданското население, да не забравяме мансираните бомбардировки на цивилно население. Те напускат жилищата си и живеят в ужасяващи условия. Това е престъпление срещу човечеството. Южен Кордофан има спешна нужда от хуманитарна помощ от държавите, неправителствените организации. Необходим е диалог с Судан, за да осигури достъп на на организациите, предоставящи помощ голям, огромен е броят на хората, които имат нужда от помощ. Също така трябва да се осигури присъствие на независими наблюдатели и да се спазва правата на човека. Благодаря. господин Дес. Вече от много години тук в парламента обсъждаме положението в Южен Судан. Преобладаващото население там е християнско, но това, на което е подложено вече от десетилетия, е неописуемо. За всичко това отговорност носи и президентът Албашир. Той носи отговорност за геноцида, разселванията, глада в региона. Ето защо според мен преди време изявлението на турския президент Ердоган бе безотговорно. Той заяви, че за разлика от ивицата Газа, той не може да установи геноцид в Южен Судан. Според мен подобни изказвания са безотговорни. Подобни държави не би следвало да бъдат приемани в Европейския съюз. Европейският съюз трябва да подкрепи населението на Южен Судан. Трябва да окажем съдействие на тази млада държава, така че тя да може да осигури бъдеще на своите граждани. Благодаря госпожа Герингер де Оденберг. Благодаря, господин председател. На 1 септември започнах въоръжени сблъсъци между суданските въоръжени сили и Народно освободителното движение. Резултатът е смъртта на много хора и разселване на още по-голям хора. Това насилие говори за спешната потребност от хуманитарна помощ за засегнатите от насилие. Също така говори за необходимостта да започнат преговори между връждуващите страни. Политическото решение е от жизнено значение за страната, следователно не можем да не държим на него като депутат от Европейския парламент призовавам и двете страни да прекратят насилието. Призовавам и международната общност да осигури защита на всички граждани. Благодаря. Госпожа Кречо е следващата. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, за съжаление, рождението на 9 юли на нова държава в Африка не съвпадна с началото на нова мирна ера. Над 200 хиляди души загубиха домовете си или трябваше да ги напуснат поради увеличението на насилието. Положението в Южен Корнофан и в Нил е трагично. Както показва доклада на Върховния комисар по правата на човека на ООН, военните сили на Хартум са нарушили всички международни е, правила и такива нарушения на международното право не могат да, остават, без, да бъдат оставени безнаказани. Всичко това всъщност са престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Така че крайно време е да се сложи край на насилието и да се предостави помощ на гражданите. Южноафриканският президент бе посредник и има някакъв шанс от мирно решение, ако и международната общност се включи. Господин Соник има думата. Благодаря, господин председател. По време на този конфликт, по време на който нападението на силите на севера срещу силите на юга, не можем да не обърнем внимание на трагичното положение на гражданското население, което няма достъп до храна и вода. Нещата се влушават допълнително от факта, че организациите, които искат да предоставят помощ, нямат достъп до населението хранителните запаси на път да бъдат изчерпени, международната общност трябва да предприеме действия. Цивилното население не може да се защитава от бомбардировки. Отговорните лица за ескалирането на конфликта трябва да понесат пълната отговорност. Ние трябва да се опитаме да разрешим конфликта. Господин Репо. Южен Судан, най-младата държава в света, обяви независимостта си през юли тази година. От тогава насам не бе постигнат мир в граничната територия. Събитията, на които сме свидетели в пограничните зони, са доказателство за това, че президентът Албашир не е заинтересован от установяването на мир. Необходимо е обаче да се спазват международните споразумения и правата на човека и по време на военен конфликт. Трябва да се обявим за примирие, трябва да наблегнем на това, че единствено политическото решение на конфликта може да доведе до трайното установяване на мир в региона. Последният оратор е господин Гутас. Благодаря, господин председател. Както можехме да предположим отдалече, обявяването на независимост в Южен Судан не донесе политическа стабилност, а по-скоро доведе до конфликти, които сериозно застрашават мира и сигурността в региона. Една нова африканска държава, това означава нови предизвикателства, които могат да доведат до ефекта на доминото на африканския континент. Международните напрежения в региона сериозно затрудняват и работата на Африканския съюз по управлението на тази криза. Конфликтът влушава положението с продоволствената сигурност. О не няма как да предостави хуманитарна помощ, тъй като хуманитарните организации не могат да си вършат работата поради военните действия. Именно заради това трябва да настояваме за незабавен достъп на агенциите за хуманитарна помощ, за да не се увеличи броя на жертвите. Благодаря. Благодаря. Имате думата, госпожо. Извинете, е, господин Посълт искаше да зададе въпрос с синя карта. Приемате ли зададения въпрос? Заповядайте. Имам въпрос към колегата Кутан. Смятате ли, че е разумно да обявим Южен Судан още от сега за провалила се държава, вместо да му дадем шанс и да му окажем съдействие? pentru întrebare. Е, е, благодаря, господин Посъл, за този въпрос. Не, в никакъв случай не смятам е, това не съм казал подобно нещо и не мисля, че начинът по който се изказах предполага, че е, смятам така. Напротив, смятам, че трябва да се даде шанс на Южен Судан. Госпожа комисар, каза председателят, даваме ли шанс на Южен Судан? Госпожа Малмстрел, да, господин председател, надявам се, че можем да дадем шанс на Южен Судан. Но, уважаеми дами и господа депутати, много ви благодаря, че повдигнахте въпроса за положението в Южен Судан и по-конкретно в Кордофан и региона на Сини Нил. Трябва да покажем, че тази война не е една забравена война. 50 хиляди души са избягали от домовете си, 200 хиляди са засегнати от конфликта. Ограничения достъп ни затруднява изключително в придобиването на информация за случващото се там. Две, преди две седмици комисаря Георгиева поиска осигуряване на достъп на хуманитарните организации, за да могат да си вършат работата в Кордофан. Този призив се въжи и за региона на Сини Нил. Въпреки трудностите, е, част от помощите достигат хората, особено а, в тези две области. Хуманитарният бюджет е, и за Судан и за Южен Судан е 100 милиона евро, към които са добавени 40 милиона от резерва за спешна помощ. Тези средства ще помогнат за осигуряването на финансиране на помощта за Судан, която става все по-необходима. Все по-тежки са нарушенията на правата на човека. Има въздушни бомбардировки от страна на суданските въоръжени сили, бомбардировки на граждански цели, отвличания, е, произволни арести и извънсъдебни убийства. Изключително притеснителни новини. Има масови е, гробове, системно унищожаване на жилища и множество грабежи от голям мащаб. Много често хората са атакувани поради етническата си принадлежност. Опитваме се да действаме в тази ситуация, да призовем към мир. Е, Специалния представител в Судан на ОНЕ Дейв Розалин Мастън призовава всички действащи лица в Хартум да настояват за примирие. Африканския съюз, ООН и Съединените щати са призвани от Европейския съюз да осигурят един общ подход. Президент Мбеки се опитва да посредничи. Много важно е да се осигури примирие в пограничните региони между Судан и Южен Судан. Но нито стабилност, нито сигурност може да се постигне без зачитане на правата на човека и на без демокрация. Благодаря. Судан is closed. Дебатът за Судан приключи. Гласуването ще бъде след като приключим с разискванията по последната точка, а именно ИРТ.